Buenos días. Добро утро. Започваме с заседанието, което Продължаваме фактически от вчера. Това е точка 16. Предотвратяване на въвеждането, и разпространението на инвазивни чужди видове. Становище на господин Крис Дейвис. През септември му беше възложено. Нека да чуем господин Дейвис по темата. Заповядайте. Благодаря съвсем накратко. Няма да се разпростирам толкова на широко, както в предишни заседания. внесъл съм някои изменения. Надявам се, че това е най-естествената среда да ги обсъдим. Мисля, че съм обхванала някои от общите принципи, които е, имат отношение към морската среда и към околната среда по-общо. Преди всичко, успорвам подхода, който е възприят от комисията, от Генерална дирекция околна среда, която предприе тази работа, но и към комисията като цяло, за да се ограничат броя на видовете, които за нас са приоритетни, на 50. Има около 28 000 инвазивни чужди видове, растителни и животински, а според комисията след конститу... институционалните консултации, кой знае как стигна до 50-те. А списъкът трябва да съдържа рискови видове. Количественият подход не е уместен и аз призовавам за задълбочен анализ. Също така не е правилно да се каже, че инвазивните чужди видове са само тези, които идват от територии и извън Европейския съюз. Не е така. Ако има движение на видове от севера към юга, те могат да създадат природно а, бедствие. Това значи ли, че те няма да бъдат инвазивни видове, само защото идват от Европейския съюз. Накратко казано, искам да бъдат премахнати изкуствените бариери, да бъдат видовете оценени според риска и според научните познания. Тук се въвежда една квалификация, според секретарията, че количествената прогноза на щетата трябва да бъде представена преди видът да бъде включен в списъка, трябва да бъдат изчислени и устойностени разходите. Е, как е възможно? Каква количествена прогноза преди изобщо този вид да е се е появил. Някой, ако гледа канали, гори и потоците в тях, може ли да му мине през ума какви ще бъдат биологичните последици от въвеждането на един конкретен вид и кой ще бъде този конкретен вид? Ето защо, според мен, трябва да се направи съответна оценка, без да се въвеждат изкуствени критерии. И най-сетне, когато са практически идентични видовете, когато са подвидове или просто оперението е различно – би трябвало да ги разглеждаме като общ вид, вместо като отделни категории, защото последиците и въздействието и вредата ще бъдат едни и същи. Затова те трябва да бъдат третирани еднакво. Благодаря. Благодаря. Госпожа Патрао от името на господин Кун, който не е тук. Заповядайте. Аз взимам думата от името на господин Кун. Той моли за вашите извинения за отсъствието си, което е поради факта, че има много важна среща с, в своя избирателен район. Благодари на Европейската комисия за предложението. Признава че факта, че е, Комисията по е, околна среда е водеща и все още няма готовност да представи своя доклад. Той а, разглежда предложението на комисията и се обръща към господин Дейвис в качеството му на докладчик по становището на нашата комисия. Господин Кул казва, че е съгласен с изменението на господин Дейвис по член 4, точка 4, да не се ограничава списка на видовете. Е, въпросът към Европейската комисия каква е, е обосновката за поставянето на тази граница на 50 вида. Колегата ми е, също подкрепа изменението на докладчика за докладването по член 9, алинея 1, е, Б. Изменението по член 21А също се подкрепя от а, е, името на докладчика в сянка от НЕП, е, безпокойство води въпроса за делегирането на правомощия на Европейската комисия. Комисията иска право посредством акт за прилагане да променя списъка на забранените видове. Член 3. Е, делегираният акт е, отново дава правомощия на комисията. Това се свързва с, с член 5 точка 2 за специфичността на, а, описана в, а, чет, в, в член 4 относно специфичността, а, изискваща включването на определен а, вид в списъка. Мнението е, че посредством актове за изпълнение и делегирани актове е въпрос, който е от съществено значение. Той би искал да разбере какво е мнението на правната служба относно делегирането на правомощия на Европейската комисия <clears throat> по <clears throat> въпроси, които са от съществено или несъществено значение. Благодаря. Благодаря госпожа Патрао, госпожа Ловен. Благодаря много. Искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Групата на зелените сме съгласни с това, че е абсолютно недостатъчно да се работи чрез списък от 50 вида, въпросът за чуждите видове заслужава изключително сериозно внимание. Е, на практика вече сме свидетели с изливането на баластни води се разпространяват чужди видове, не само в Балтийско море, но и навсякъде включително в трагическият а, случай, трагичния случай а, в Черно море, където медузите на практика изтребват а, флората и фауната. Подобни проблеми виждаме и в Балтийско море. Обръщаме внимание на изменението на климата, което ще доведе до по-нататъчно разпространение на видове, ще промени биогеографското им разпространение. И така, преди да говорим за някакъв фиксиран списък от видове, трябва да изясним кои видове биха могли да причинят най-големи проблеми в такъв смисъл сме за това да се заличи ограничаването до 50 вида. И отново чужди са не само видовете, които идват от страни извън Европейския съюз, а тези, които могат да идват от други много по-далечни части и да е, нарушат баланса на екосистемите. Това трябва да бъде включено. По отношение на прогнозните стойности, съгласна съм с докладчика, че е нелека задача да се изразяват количествено каквито и да е последици от въвеждането на даден вид, особено в економически смисъл. Понякога е възможно, ако видът е от търговско значение, е примерно определен вид раци или скариди, те да имат положителен економически ефект. И така, поздравявам докладчика за добре свършената работа. Ще помислим за формулировки, които да подкрепят свършеното от него чрез нови предложения за изменения. Благодаря. Благодаря. Комисията има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ни поканихте. Прочетохме доклада на господин Дейвис с много голям интерес и определено има някои интересни идеи, по които би трябвало да поработим. Ще се спра на някои от въпросите, които според мен имат особено голямо значение. Господин Дейвис и някои от неговите колеги посочиха ограничаването на списъка до 50 вида – и комисията е, би искала да аргументира своя избор е, пред това голямо предизвикателство. Първо, ограничаването до 50 вида се предвиждаше само за първата фаза от изпълнението на новите правила, т.е. беше разработено да е, даде на държавите членки, които ще прилагат новите мерки, сигурност, че в първоначалната фаза няма да се надхвърли това число, да имат възможност да направят по-точни изчисления. Това е първият въпрос, на който исках да се спра. Сега вторият. Въпроса за видовете, които са местни някъде в Европа, но са чужди другаде в Европейския съюз. Комисията няма нам никакво намерение да подценява опасността от чужди видове, напротив, оценява я напълно. Но изборът на извън европейски инвазивни чужди видове се диктува от необходимостта да имаме проста и ефикасна система, която да може да работи на европейско равнище – система, която е свързана по-скоро с търговията, вътрешния пазар. И за това трябваше да ограничим видовете по този начин. Ние много добре разбираме, че е голям проблемът с европейски видове, които са местни на едно място и чужди другаде. Но смятаме, че не в това предложение трябва да се решава проблемът. Предложението на господин Дейвис е, представлява една система от дерогации, но какъв е смисълът да се създава една система и веднага от нея да започнат да се правят изключения – Нашето безпокойство е, че така ще се намали европейския принос на предложението. Ние бихме искали да разглеждаме въпроса от гледна точка на националните действия, подсилени с категорични регионални действия срещу инвазивни чужди видове, които могат да са местни другаде в Европейския съюз. Това според нас са двата основно големи въпроса и сме готови да продължим да ги обсъждаме. Благодаря. Благодаря. Заправих да дам думата на господин Аткинс. Преди това, извинявайте. Не, няма нищо, господин председател. Ние в Великобритания живеем на остров. И това ни дава някои предимства начинът по който Европейския съюз третира въпроса е ограждане на 28-те държави членки и третирането им като едно цяло. Но това означава, че нашият флагман, ако мога да се изразя образно, ще трябва да, се, да пори водите с скоростта на най-бавната гемия отзад. Не може по този начин да се работи. На, за нас най-голяма опасност представлява сивата катерица. Това е инвазивният чужд вид. И мисля, че трябва да а, си се справим сами. Ние сами а, трябва да решим как а, ще а, се подхожда към такива местни проблеми. Благодаря, господин Дейви, сега да обобщи. Не искам. Благодаря Наистина ние живеем на остров и има предимства, когато става дума за разпространението на инвазивни чужди е, видове, но са стотици и хиляди тези видове и никой не може да ги спре. Е, ние сме част от Европа, част от света и от е, тази действителност не можем да избягаме. Нищо в Европейския съюз не може да ни попречи да предприемем мерки, за да опазваме местните червени катерици и да ограничаваме сивите катерици. Тровете ги, отстрелвайте ги, каквото искате. Въпросът е, че ние имаме колективни търговски спогодби и именно чрез тях успяват да проникнат голяма част от инвазивните чужди видове. Аз и слушах казаното от комисията. Разбира се, може да се твърди, че не бива да отиваме твърде далеч, твърде прибързано. Това разбирам. Но за да можем да работим ефикасно всички държави членки трябва да са в състояние да предприемат уместни е, и целенасочени мерки за ограничаване на разпространението на инвазивните чужди видове когато съществува риск. Но не могат такива ограничения да се поставят именно по начина, по който вие ги представяте. Не можем да кажем на държавите членки, тревожим се само от 50 чужди вида, това е невъзможно. Ами ако са 100, какво ще правим с останалите 50? Комисията основателно твърди в своя доклад, че много по-добре е да се действа превентивно, за да се намалят дългосрочните разходи. Ако действаме на време, ще пестим. Ако закъсняваме и отлагаме, точно хубав пример даде господин Агньо. Не, а, не а, направихме нищо за червените катерици. В мой избирателен район, в Шотландия, навсякъде тя отстъпва пред сивата. И от съвета се чуват гласове, че е изкуствена тази граница от 50 е, вида и се надявам комисията да разбере това. Благодаря. Gracias, señor Davis. Eh, comunicarles que el plazo de enmiendas finaliza el día 4 a mediodía. Día 4 a mediodía. 4 декември по обяд е крайния срок е, за изменения. Ако няма други изказвания, преминаваме към следващата 17-та точка Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби от 95 та година на Международната морска организация. Както знаете, господин Томас от социалистите е, отговаря за становището, а иначе водеща е Комисията по заедостта. Сега ще процедираме по същия начин. Първо ще чуем докладчика. И пред... искате ли първо да чуем комисията и после госпожа Томас или обратно? Добре, първо комисията. Господин Галичули. Благодаря, Позволете ми да направя кратко изказване. Представенето на документа да насърчава държавите членки да подпишат или ратифицират съответно Международната конвенция за вахтената служба, прията от Международната морска организация. Ще спра вниманието ви накратко на съдържанието на конвенцията. И в частност да ви запозная с това защо държавите членки, които все още не са се присъединили към тази конвенция, трябва да имат право да го направят. Конвенцията е прията 1995 година но влиза в сила едва на 25 5 септември, 29 септември 2012, след като а, е подкрепено от 15 а, а, държави с ратификация. Това са изискванията на Международната морска организация. Ще се върна към 1978 година, когато Международната морска организация прие подобна конвенция за, за морските лица с цел осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд по море. 1994 година бе приета съответната директива. А, 2008-106 е изменещата директива и неодавна с директива 2012-35 се а, а, въвеждат а, и а, измененията в резултат от конференцията в Монреал. В общата конвенция за а, нормите на морските лица. От година не се говори конкретно за е, риболовния флот, е, но се отчита, че техният труд е доста специфичен. Напротив, е, в Конвенцията 88 изрично се изключват риболовците. в а, а, конвенцията от 1995 година се обръща внимание специално на персонала на а, риболовните кораби. Става въпрос само за а, риболовни съдове с дължина 24 метра и за някои само а, професии, а именно за капитани, а, а, офицери, механици и радисти. А, допълва се и някои разпоредби относно обикновените матроси. В конвенцията се изискват за целите на сертификацията минимален ценз, включително езикови познания, познания, физическа подготовка. 28 а, сме в Европейския съюз, 22 са държавите, които 95-та година са подписали. Ратифициралите са само 4, някои а, подготвят, а, се подготвят да депозират а, актовете за ратификация. Марокко, Мавритания, Карибати са страните, които са ратифицирали конвенцията. Споменавам ги, защото с тях имаме двустранни споразумения в областта на риболова. Обръщаме е, внимание е, за това колко е важно да се ратифицира тази конвенция преди определения за влизане в сила срок, но може би сме говорили с не тези министри, с които трябва. Защото се оказва, че компетентният министр обикновено на външните работи не, е, в неговите компетентности не влиза риболова. Сега призоваваме тези, които са подписали, 22 държави, да я ратифицират, а другите, е, които не са, да подпишат. А, отново повтарям, а, че става въпрос за много малък брой а, кораби от европейския а, флот, защото това са само риболовни съдове, които са над 30 4 метра дължина и пропулсивна мощност 700 кВт. и така, съгласно правилата на Конвенцията на Международната морска организация, само сертифицирани служители от изброените професии имат право да работят на борда необходимо е да се извършва мониторинг, за да се проверява наличието на съответните удостоверения у лицата, работещи на борда. Има специфична уредба 2005-36. Имаме споразумение в съвета и в парламента. Директивата предвижда процедура за освидетелстване на подготовката и опита с цел различните процедури за установяване на ценз да се хармонизират. И ако е, лица, които работят с тази професия, искат да в една държава членка, искат да е, практикуват това в друга държава членка, то тогава международното право изисква да се направи съпоставка и ако цензът е еквивалентен, лицето да има право да работи и на борт на кораба на друга държава членка. И е, за разлика от е, Международната морска организация и нейните правила, няма изискване е, за отделен е, сертификат да се направи съпоставка. Ако няма пълно съвпадение в ценза, от лицето може да се поиска да допълни своята подготовка, преди да му се даде право да е, работи. Отсъствието на удостоверение по реда на конвенцията не е пречка а, това е във връзка с а, свободната, свободата на а, предвижване на работника. Следователно, трябва да се ратифицира тази кондекция, защото е възможно да се получи разминаване поради стълкновението на изискванията по конвенцията за наличие на специален сертификат и на различни разпоредби, които не изискват това от страна на европейската нормативна уредба. В държавите членки а, Держ... правото на Европейския съюз има първенство спрямо правилата на Международната морска организация. И както казах, само 4 са държавите които са а, ратифицирали конвенцията. И за това предлагаме да се депозират резерви в същия смисъл. В следния смисъл, ние признаваме и ратифицираме конвенцията, но отбелязваме, че в отношенията между държавите членки първенство има европейското законодателство. Надявахме се до края на годината да имаме ефикация, но това очевидно сега е невъзможно, така че е, ще е, тече нов срок до приемането на, тази, е, на това предложение. Благодаря. Докладчика има думата. Да, благодаря, господин председателю. Първо да, действително. Въпреки, че тази конвенция е подписана през 1995 година, влизането в сила е през 2012 и това се обяснява, че трябваше трябваха 15 държави, а 15 държави е, стигнахме до тази цифра през 2012 година. Държавите членки не са управомощени да ратифицират без разрешение на Съюза, затова парламента трябва да даде своето съгласие конвенция, чието цели са напълно похвални, защото става въпрос за подобряване на подготовката на рибарите. И нека да кажа тук в скоба, че рибарите всъщност са последни в този списък на изисквания е, връзка с тяхната подготовка. Както вече се напомни, когато става въпрос за морски персонал, конвенциите, за моряците, конвенциите са много по-стари. Така че тук става въпрос за подобряване на сигурността, сигурността на риболовните съдове, на персонала, но и най-вече за предотвратяване на замърсяването в морето. За това това е много положително. Друг положителен аспект става въпрос за хармонизация на курсовете за подготовка. Това също е силно положително. И също продължавам казаното от представителя на комисията. Всичко това не трябва да става в ущърп на Европейския съюз в случай на конфликт между държавите членки. Така че всичко това е твърде последователно. От моя страна обаче остават някои въпроси и разбира се, това ще се обсъди малко по-нататък, но основният проблем е, че става въпрос единствено за корабите над 24 метра, така че е, обхватът е твърде ограничен. Знаем много добре, че става въпрос за много малък брой от е, европейския риболов. Освен това, става въпрос за много ограничена зона на действие. Риболовни съдове под 45 метра – Излиза отново, че малките наистина за тях никой не мисли. А знаем много добре, че като погледнем статистиките на авариите и на инцидентите, наистина не корабите над 40 метра имат инциденти, дори не и тези над 24. Много повече трудови злополуки има в по-малките кораби, така че рисковете за моряците са много по-чести по корабите под 24 метра. Вярно е, че тук имаме сериозен проблем. Вярно е, че конвенцията е такава, но все пак, говори се за кораби над 24 метра в неограничени зони, на над 40 метра в ограничена зона и накрая на големите риболовни съдове, обаче нямаме никакво определение за тези големи риболовни кораби. Ето това са някои от въпросите, които вероятно трябва да задълбочим. И, господин председател, нека се осмеля тук да кажа нещо във връзка с процедурата. Аз не съм много наясно каква е тя, но ако добре съм разбрала, тази процедура, за тези видове кораби. Трябва да дадем становище за или против, всъщност говоря от името на парламента, без обаче да може това становище да бъде изменено. Така че, уважаеми колеги, ние ще дадем становище за или против, но вие няма да можете да го изменяте, освен ако по някакви странични начини е, се допитате до мен, за да направите някакви забележки, които ви се струват уместни. А във връзка с сроковете, на 7 декември трябва да приключим с съставянето на становището. Обръщам се към администрацията. На 22 и 23 е, е, януари ще обсъждаме в комисията, през февруари ще се гласува, а на пленарно най-късно през март. Комисията трябва да изработи съответно становището си на време. Ето това мога да кажа на този етап от дискусията. Благодаря. Благодаря, госпожа Петрао. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка по този доклад и затова сега вземам думата. Мисля, че във връзка с тази конвенция жизненно важно е, както подчерта и представителя на комисията, държавите членки да ратифицират и да подпишат, ако не са го направили. Много опасна е професията в морето. Капитаните носят отговорност за редица аварии, част от тях много тежки. 24 000 моряци годишно загиват в риболовния сектор всяка година по света. Много високо рискова е професията. 7% от фаталните инциденти именно в риболовния флот е най-голям. Близо 2,5 пъти повече, отколкото във всички останали сектори на Европейския съюз и са красноречиви тези наистина драматични данни. В рибарството повече от всеки друг отрасъл – повече от всяка друга професионална сфера, рискът от злополука се възприема като нещо нормално, като част от работата, че можеш да загинеш на работното си място. И именно на този въпрос трябва да се обърне особено голямо внимание. Основните фактори, на които да наблегнем, при трудовите злополуки могат да се свържат с липсата на безопасни условия на труд, липсата на достатъчно висока квалификация, а и по-високата търпимост към риска, както казах в началото, поради много по-честите злополуки. Адекватното обучение е жизнено важно за намаляване на броя на трудовите злополуки. И с удовлетворение мога да отбележа, че в опор се признава значението на по-безопасните условия на труд в отрасъла. И тези мерки трябва да се реализират през периода 2014-2020 година. Признава се необходимостта от мерки за повишаване на безопасността на борда на корабите. В конвенцията се посочва и необходимостта от подготовка на младите моряци на място. И тези елементи са ключови, ако искаме да променим съществуващо положение в риболовния отрасъл. Необходимостта от адекватно обучение – съгласно конвенцията, върви успоредно с подобряването на условията на живот на борда на риболовните кораби, опазването на околната среда и условията на труд. Всички тези мерки трябва да се реализират час по-скоро. Според мен никой не се съмнява, че такива мерки трябва да се предприемат. Комисията е съгласна, докладчика, аз от името на ЕНП. Смятаме, че е не просто необходима конвенцията, спешно трябва да се действа. Госпожа Томас вече изрази основните насоки, в които трябва да се подобрява положението. Не във всички имаме правомощия, но би било добре наистина да се даде глас на тревогата ни, защото по този начин може да се направи стъпка напред. И конвенцията да влезе в сила – Колкото и да сме закъснели, би трябвало да се предприемат тези действия, защото те решават именно проблемите, за които говорих. Благодаря още веднъж на докладчица. Благодаря, госпожа Тома има думата. Благодаря, господин председателю. Мисля, че ще се съгласим, разбира се, да ратифицираме тази конвенция. Но нека да се възползваме от това, за да подчертаем някои от проблемите и в частност е, някои от е, нежеланите явления, които се появяват в Европейския съюз е, във връзка, например, с риболовните кораби под 24 метра. В същото време търсим някакво равновесие за тези кораби, а се оказва, че в комисията никой не се занимава с това. Не знаем Генерална дирекция Маре и Генерална дирекция МУВ си, е, си препращат топката и нямаме събеседник на среща си, за да можем да говорим за всички въпроси, свързани с риболовните кораби под 24 метра. Така че нека се възползваме от този случай да разясним кой какво прави, кой с какво се занимава, за да можем да напреднем в нашите размисли заедно с комисията. Във всеки случай настоявам на този въпрос. Именно тези кораби под 24 метра, именно с тях има най-много смъртоносни трудови злополуки. Те са наистина най-уязвими. Вярно е, че не те носят най-голямата вина за морското замърсяване. Това е вярно. Вярно е, че големите аварии са с други кораби, това е сигурно, но за рибарите и за моряците на борда на, на корабите, именно при тези кораби е най-страшно. При тях е най-високия процент на злополуки. А за сега те остават извън конвенцията. Може би бихме могли вътре в Европейския съюз да разширим това действие върху всички риболовни кораби. Разбира се, в такъв случай за всички държави членки в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Има ли други желаящи да вземат думата? Не. Госпожа Тома ви представи сроковете. На 22 и 23 януари ще представим този това становище, а през март ще бъде пленарното заседание. Преминаваме към 18-та точка от дневния ред, представена от тематичен отдел Б на информационните бележки рентабилност на риболовния флот на Европейския съюз и субсидии на горива в рибарския сектор от Ян Мартинсон и Александра Борело, представители на съвместния изследователски център. Ще им дадем думата веднага. и те ще ни представят тяхната информация. Y el vicepresidente continúa presidiendo en este caso. господин заместник председателя на комисията ще продължи с председателството на това заседание. Okay, good morning everybody. Uh, first... Добре. Добър ден. На първо място благодаря, е, искам да благодаря, че ни дадахте възможност да ви запознаем с съвместния следователски център на, към Европейската комисия в, тук пред Европейския парламент. Аз се казвам Мартин Зао е, е, и работя а, заедно с Александра Борело. Жан Мартинсон е, са авторът на тези две проучвания, които след малко ще ви представим. Преди това искаме набързо да представим а, себе си. А, както казах няколко пъти вече, ние говорим, а, ние работим за съвместния изследователски център. А, имаме едно звено, по-точно, в което се занимава с а, мор, морските е, въпроси. Там работя аз. А, Нашия център предоставя научни е, съвети, е, които се използват при формулирането и прилагането на е, политиките. И тъй като сме към Европейската комисия, нашият, нашият ръководител господин Баросо, съответно и комисарят за морски въпроси, Кин и а, виждате е, прекия ни е, директор Доминика Ристори. А, моят отдел се занимава по-специално с прилагането на политиките в областта на морското дело. Работим много тясно с Генерална дирекция по морско дело, МАРЕ, а, както и с а, дирекцията, която занимава с митническите въпроси. Ние се занимаваме с темите осигуряване на сигурността при мореплаването и основните ни области на дейност предполагат една мултидисциплинарост. Ние работим специално в областите, които виждате. Аз специално се занимавам с биоекономическите модели и иновативните технологии, които бихме желали да видим да се прилагат по-редовно в риболова. А, имахме подобно представене пред вас, може би някои от вас си спомнят. Както казах, основната ни задача е да осигуряваме в научно отношение рибните индустрии във всички аспекти. Виждате тук, включително и бъдещият фонд по риболов и морски отдел, Други основни теми са продоволствената сигурност и също а, недекларираният а, незаконен риболов. И така, а, както казах, нашия център се занимава с събиране на данни, а, освен с, с предоставяне на научни съвети. Това са данни, които ни се предоставят от държавите членки. След това предоставяме тези събрани данни на научният, научно-технически и економически съвет за риболова. Работим отново с генерална дирекция Маре и даваме съвети, на, а, за използ... които се използват при изготвянето на редица редовни документи, които виждате изброени. И от друга страна участваме все повече в инициативите са разпространение на информация и данни а, за широката общественост. А, в тази рамка дейността на вашата парламентарна комисия е особено а, а, важна. А, изследванията, за които след малко ще а, а, говорим, не биха били възможни без събирането на данни, а, както и редица други решения, които се вземат тази област. Събирането на данни е нещо, без което не може да се мисли за научни съвети. И а, много се радваме, че вие подкрепихте а, тази идея. В а, анализите си обръщаме внимание на економическите аспекти, както казах, и се участваме в ежегодния а, доклад. А, освен това, обръщаме внимание на крайбрежните населени места, събирайки а, тази информация а, на европейско а, национално-регионално ниво. Важно е, защото може да се види, например, влиянието върху местните общности на развитието на аквакултурите. Мнозина смята, че на там трябва да се обърне внимание в бъдещата ни работа. И така сега ще ви запознаем с тези две изследвания. Трябва да кажа, че за нас е голяма чест, че можем да ги представим, но също така много се бяхме притеснили, защото имахме много малко време за да ги изработим. И макар да имахме достъп до съществени масиви от данни, има известни пропуски. Нашето желание е да предоставяме в максимална степен научна информация в подкрепа на дейността на парламента. Искам да благодаря на Елина Попеско в дирекция политика и тя много ни помага в нашите отношения с Европейския парламент. Сега давам думата на колегата Борело. Good morning, everyone, and thanks for... Добър ден на всички. Благодаря, че ни поканихте да представим резултатите от двете проучвания. Start with the profitability one and the terms of reference for this study. Ще започна с първата тема рентабилност на риболовния флот на Европейския съюз. Анализът е с разбивка на национално равнище и на сегментно равнище. Ние събрахме информация за рентабилността с една и съща степен на конкретизация на данните, за да има съпоставимост. Това беше проекто задание номер 2. Приносът на риболовния отрасъл към създаването на БВП, също на национално и на европейско равнище е обобщен и анализиран и най-сетне последното ни задание за работа беше да направим оценка на финансовата подкрепа за риболовния сектор на Европейския съюз. Държавите членки предоставиха данни съгласно изискването за предоставяне на економически данни за риболовния флот на Европейския съюз на съвместния научен център. За проекто данията 3 и 4 събрахме допълнителни данни от базата данни на Евростат и направихме междинна оценка на финансовата подкрепа за риболовния сектор е, съвместно с експертното становище на Ръстентянг. Имаме данните за 2011 година. Тук виждате какъв е обхвата на данните ни. Виждате, че нямахме данни за Гърция, и само частично за Кипър, Естония и Испания. Ето някои статистически данни за европейския риболовен отрасъл. Към 2011 година 65 000 риболовни кораба но като имаме преди, че Гърция и Кипър са изключени, трябва да знаем, че това е около 76% от реалния общ брой. 64 милион тонс in terms of... Това са 1 е, милион 640 хиляди брутотона и 5,9 милиона киловата. Рибарите са 127 хиляди, дните в открито море 3 милиона и 800 хиляди. Обемът на улова 3 е милиона и половина тона, а стойност близо 5 милиарда, 4,900 милиона. Тук има кратък преглед на показателите, които сме използвали за да направим оценка на економическата дейност. Използвали сме брутната добавена стойност, нормата на брутната печалба и нормата на чистата печалба. На европейско равнище брутната добавена стойност от риболовния флот е свързан с следните данни. Приходи 7 милиарда и 100 милиона, разходи 6 милиарда 700 милиона, в резултат на това стигаме до брутната добавена стойност 3 милиарда и 400 милиона. Но само 4 са държавите членки, Испания, Франция, Италия, Великобритания и Португалия, на които се падат 80%. Are the main results of the profitability analysis at, at niche? Това е анализът на рентабилността на национално равнище. Като цяло, европейският риболовен отрасъл има а, брутна а, добавена а, стойност а, в размер на 48% и това е брутната печалба, чистата 6% за европейския триболовен флот, което означава, че той е рентабилен като цяло. Не обаче навсякъде са положителни показателите. Ние вземахме само данни, които бяха налични и надежни според нас чистата печалба е, е силно диференцирана по страни. Има отрицателна норма на чистата печалба в четири държави и доста висока, пък положителна чиста печалба в 8 други държави, достатъчно висока норма на печалбата в други 5 държави членки. Ето резултатите вече е на сегментно ниво. Сегментът с статичните съоръжения като цяло е по-рентабилен, отколкото с активните. Многофункционалните мобилни съоръжения и пелагичните траулери са най-малко рентабилни. Но това са пределно общи изводи. Например, един и същ сегмент на флота е силно рентабилен в една държава и е на загуба в друга. А и в една отделно взета държава активните е, съоръжения са по-рентабилни от статичните. В други държави е обратното. Така че резултатите са пределно общи, както казах. По проекто задание номер 3 оценихме приноса на е, риболовния отрасъл към общия размер на брутния вътрешен продукт. 0,03% е приносът на Европейския риболовен флот на национално равнище в почти всички държави членки по-малко от 0,1% са само едно изключение. Тоест, при всички държави членки е под 0,2%. Направихме подобен анализ, като сравнихме брутната добавена стойност в земеделието и в риболова. Приносът на земеделието е 2,5%, но като имаме предвид изключенията на национално равнище, данните се променят. Господин Мартинсън вече е, отбеляза, макар и бегло, че на това равнище е, се правят е, общите изводи, но когато вече навлизаме в анализа на конкретните разходи, имаме интересни констатации. Например, неодавна направихме едно проучване на зависимостта на някои крайбрежни общности от риболовния отрасъл. И установихме, че има 25 общности в Европа, при които брутният брутната добавена стойност е над 10% от създадени от тях брутен вътрешен а, продукт. Тук отново имаме данните за опор, но пак по сегменти. Това е основно относителният дял на опор за периода 2007-2013 Не всички видове финансова подкрепа са анализирани в нашето проучване, като например помощта по правилото de minimis или данъчните облегчения за горивата, защото горивата са предмета на другото проучване. Used um, came from um, from the data collection uh, framework. Използвахме данни за преките подоходни субсидии е, за Европейския риболовен флот през 2011 година. Освен това, е, сме допълнили и данни за изпълнението на мерките по приоритетна ОС 1 от е, финансовата рамка за 2007-2013. Някои смятат тези мерки за допълнителни, но ние сме ги анализирали отделно, защото има припокриване. И първата група мерки дава възможност да се прави анализ по сегменти, докато вторият критерий не ни позволява да влизаме в тези подробности. Според резултатите от нашия анализ, директните подоходни субсидии възлизат на повече от 98 милиона евро за периода. 64% от тях са получени от само три сегмента това са траулерите и сейнерите общо, сейнерите с мрежи гъргър и съдовете с пасивни съоръжения под 12 метра. В повечето риболовни флотове по-малко от 5% от общия доход са тези субсидии. Но на тези резултати трябва да се гледа с известни оговорки, защото преките субсидии за подпомагане на дохода се тълкуват по различен начин от държавите членки. Една страна е да включи елемент от прехите субсидии за подпомагане на дохода, а този елемент да не се отчита като пряка субсидия в друга държава членка. Направихме преглед на рентабилността с и без субсидии, с всички ограничения, които вече посочих. Но за повечето сегменти нямаше особени отклонения. В някои сегменти обаче субсидиите значително увеличават чистата печалба. Тук, разбира се, са дадени само общите изводи. Имате повече подробности в доклада. А по втория източник на информация, програмният бюджет за приоритет на ОС 1 е 1 милиард и 200 милиона евро или една трета от а, общо а, фонда а, за рибарство а, за периода 2007-2013. На национално равнище най-много средства са програмирани в Испания, след това Полша и Италия. Но за почти всички държави членки средно годишния размер на програмираните средства, сравнен с брутната добавена стойност е, дава разлика под 50%. Само в един от случаите е по-голям този показател. И искам да обобщя по първата задача. Мога да кажа, че риболовните съдове са 65 000, над 127 000 са рибарите, През 2011 година са разтоварени 3 милиона и половина риба на стойност близо 5 милиарда евро. Като цяло е рентабилен а, отрасъла, само в 4 държави членки е на загуба. Брутната добавена стойност на риболовния сектор е по принцип по-малко от 0,03 от БВП, по-малко от 0,2% от националния БВП във всички държави членки. А, а за а, преките субсидии за подпомагане на дохода, те са 1% от а, дохода а, в отрасъла, под 5% за повечето а, флотове, като а, силно се отразяват а, само в отделни случаи върху рентабилността на риболовния флот. Благодаря. Do you want to answer question? Благодаря ви и аз. А, дали сега да ви да зададем въпросите или след втория доклад? Отговор. Както предпочитате. Председателя, има ли желаящи да зададат въпроси сега? Тогава ще преминем към следващия доклад. Okay. So, this is the terms of reference for the second study. И така, това е заданието по второто ни изследване. Предоставили сме ви текста, който е, разглежда на първо място данъчните облегчения върху горивата, горивата в европейското рибарство. На второ място е, какво а, постъпление би имало от тези данъци, ако нямаше облегчение. На трето място, а, данъчните приходи, които не постъпват а, в бюджетите поради тези данъчни облегчения. На четвърто място, за да направим оценка на ползата за различните флоти сме направили економически анализ на тези данъчни облегчения. И на последно място енергопотреблението в рибарството в сравнение с общото енергопотребление на национално и на общоевропейско ниво. В проучването използвахме няколко за събиране на информация – е, сред основните се включват неодавнащи изследвания на ОИСР. Ползвахме данната, базите данни, които се поддържат ОИСД заедно с Европейската агенция по околната среда. Извършихме и анкетно проучване. Използвахме таблиците за акцизите – които изготвя генералната дирекция по данъчната политика. И предоставените данни от държавите членки, както и данни на Евростат. В таблицата сме онагледили различните източници на информация и а, кои, за кои точки от заданието е използвана тя. Искам и тук да подчертая, че обхватът не е пълен, както и при предното изследване. Що се отнася до първото задание, това е общият рамка Директивата 2003-96, съгласно член 14, държавите членки се освобождават от облагане на енергийни продукти, предоставени за използване като гориво, за целите на корабоплаването в водите на общността, включително риболов. А, уверихме се, че на практика навсякъде с, с няколко изключения а, има такова данъчно освобождаване. А из, изключението се отнася за Естония, Литва, Португалия, България, Холандия и а, Великобритания, където то е частично. А, Извън Европейския съюз също разгледахме някои държави, те са доста различни. Има държави, където не се субсидира горивата в риболова, а в други държави ситуацията е обратната. По отношение на втората част от заданието, от нас поискаха да направим съпоставка. Какви биха били данъчните приходи върху от облагането на горивата, ако нямаше данъчно облегчение? Национал, а, националните акцизни ставки за дизела, който е най-често използваното гориво, а, е дадено за всяка от държавите членки. Съгласно а, директивата а, 2003-96 има една минимална ставка, която е 330 евро за 1000 литра. И виждате, че някои от държавите се придържат към този минимум, докато други определят данъчна ставка, която е, може да бъде почти двойно по-голяма от минималната. И така, трябваше да определим ориентировачна стойност на пропуснатите данъчни приходи а, за, държа, за бюджетите на държавите членки в резултат от данъчното облегчение. А, те възлизат на 1 милиард 05 евро годишно. Ам, на национално ниво обикновено това е под 0,2% от а, а, националните а, данъчни приходи. Следващото сравнение а, зависи от а, потреблението на гориво. Един от показателите а, потребление на гориво за ден риболов е показан на тази графика. Виждате, колкото повече се използват а, мобил, а, подвижните риболовни уреди, толкова по-силна е тази зависимост. Подобни са резултатите, когато разглеждаме споделянето, разпределянето на а, разходите за гориво като дял от общите производствени разходи виждаме, е, че в някои случаи използването на подвижни риболовни уреди води до 40%, 40% дял. А, но е, в различни държави е, членки установяваме много различни стойности – Тоест, вида риболовни уреди може да е различен, а и в един и същи сегмент също енергопотреблението може да бъде много различно. Това означава, че е необходим по-добър, по-задълбочен анализ, за да се повиши качеството на информацията. Накрая направихме сравнение между е, потреблението на гориво, и енергопотреблението за всички други приложения. Виждаме резултатите. В случая данните са 2009 година, не винаги имаме пълни данни за потреблението на горива в риболовата. То е средно около 0,5 на национално ниво, винаги под 0,5 от общото потребление на горева, но в сравнение с, с земеделието установихме, че като средна стойност 9,95% е а, относителният дял, а на национално ниво под 30%. И сега една а, кратка равносметка на резултатите. Установихме, че, преди, че почти във всички държави членки има данъчно облегчение за облагане, по отношение на облагането на горивата, използвани за, в риболова. Това не е напълно така за 6 държави. Има много раз, големи различия в акцизните или данъчни ставки върху горивата в държавите членки и съответно а, приходите, от които, които а, са като пропуснати приходи, се различават а, много. А, установихме, че естествено подвижните риболавни уреди в по-голяма степен зависят от потреблението на гориво и следователно в по-голяма степен се облагодетелстват от такива данъчни облегчения и потреблението на гориво представлява обикновено под 1% от националното енергопотребление. Благодаря. Благодаря, госпожо, госпожо Пи, Борело за изложението на двете проучвания и двете бяха много интересно на мен. Специално не ми стана ясно, защо половин дозина държави членки само частично прилагат данъчно облегчение за тези горива и в частност ми е интересно за Обединеното кралство. А, това са резултати от анализ, който не е само наше дело. Ние основно ползвахме данните от проучването на ОИСР, както и съвместното проучване на ОИСР и Европейската агенция по околната среда. Ние е, направихме едно кратко анкетно проучване, на което само някои държави отговориха. Португалия, Италия, Швеция, но не мисля, че Великобритания бе сред тях, защото имахме много кротък, кратък срок за отговаряне на това анкетно проучване. Това, което установихме обаче, е, ако добре се спомням и не греша, в е, Холандия само ня, им, има данъчни облегчения само за някои видове горива. Е, това обикновено е дизела, докато бензина, примерно, или други не са освободени. В някои случаи във вътрешните водни пътища и по крайбрежието. Има такива облегчения, но а, мореходни съдове, които плават по-далеч от брега, не се включат това изключение. Мога да ви дам по-подробна информация. Благодаря ви много. Ако Испания има пълно облегчение, в Португалия частично, очевидно там има а, конкурентно преимущество. Аз разбирам, а, че, доколкото разбирам, в а, Великобритания а, дизелото гориво се оцветява в червено, когато а, е в режим на облегчение, ако се ползва за гориво в селското стопанство или а, риболова. А, тоест, а, има пълно а, данъчно облегчение по отношение на използвания дизел, но ако се ползва керосин или бензин, ще погледна данните за Обединеното кралство. За Обединеното кралство общото облегчение – за ползване на кораби, с изключение на вътрешни плавателни пътища. Т.е. всичко е освободено без вътрешните плавателни а, вътрешните водни басейни. Затова го смятаме за частично освободен от данъчно облагане. Но Имаме няколко таблици, в които обобщаваме данните, които сме взели от различни проучвания. А, едното за Европейския съюз, другото е за страните извън за Португал. Частично а, освобождаване а, само а, в, по крайбрежието и вътрешни плавателни пътища, т.е далечното плаване не е освободено. И това е само един от примерите. Португалия е една от страните, за които получихме е, отговори и на нашето кратко проучване. То, е, тоест, за е, далечните, далечния флот е, няма това много известно тук ще почне по ваш повод една малка война, но тази информация е много интересна. Госпожа Ловен. А, господин Агню. A... Много интригуваща презентация. Стегната, добре представена, с много полезна информация, която никога няма да забравя. Аз не мисля, че има а, пълно данъчно облегчение за дизеловите горива. То е само частично. За това е трябвало да маркирате с жълто а, Великобритания, а, а не с зелено. Обяснявам на председателя. Госпожа Борело. Да, във всички случаи трябва по-нататъчно проучване, защото сме а, разчитали на външни източници. Почти всичко а, в тези таблици не е резултат от наш личен анализ, изключение на няколко страни. Аз мисля, че тук за конкуренцията се поставят доста интересни въпроси. Благодаря, благодаря за а, проучванията. Много хубаво е да имаме всички тези данни. Но аз не разбрах първата презентация съвсем точно, когато говорихме за брутната добавена стойност и субсидиите. Пропуснатите приходи в резултата на субсидираните горива включени ли са? the profitability. За да може да се изчисли общата рентабилност. Искам да ви напомня къде точно беше посочено. Момент, сега ще намеря точно мястото. Ah, okay, now yes. Um, any analysis, I mean, all analysis that we did Um, for the previous study were based in particular at segment level. Тук сме направили вече по конкретни сегменти анализ на основата на събраните данни по рамката. Има някои субсидии, които са в групата преки субсидии за подпомагане на дохода. Субсидираните горива в някои държави членки се отчитат именно тук, в други държави членки субсидираните горива се отчитат на друго място. За това не мога да кажа а, какъв точно би бил резултата. В Салерно имаше семинар на подгрупата по економическите въпроси. И те представиха една чудесна таблица, включена в материалите на семинара. Там има много подробна информация по страни, така че искам да ви препратя към тази изправка. Там ще видите какво се включва в пряката субсидия за доходите и какво не се включва. относителният дял е 0,03%, а пропуснатите ползи е 0,02%. Ето вижте колко са важни и субсидиите на горивата, когато се изчислява рентабилността на европейския риболовен отрасъл. Това само отбелязвам. Имам обаче и други въпроси. Знаете ли каква е причината, поради която е прията директивата за субсидираните горива? Казахте, че някои страни вън от Европейския съюз, като например Исландия, нямат такива данъчни облегчения. В Исландия се заплаща пълната цена. Може би има някакви спогодби по линия на Международната морска организация? Позволете ми да ви задам още един въпрос преди да отговорите. Ако навлезем в подробностите на таблица номер 4 от вашето проучване по страни, пропуснатите а, е, ползи от приходи в милиони евро, бях същисан. В Италия 362 милиона евро годишно. Това е невероятно, а в Испания 71 милиона. И то Испания, която е а, по-голяма риболовна нация от а, Италия, много моля. 241 милиона пропуснати ползи от субсидии. Вижте, като правим сравнение по флотове, е безсмислено. Дания е риболовна нация и само 47 милиона евро. So those are quite interesting figures and I'd like to know if you have explanation to those. And um, finally, as... И най-сетне, Един коментар, не толкова въпрос. Наистина е интересно да се е, види сегмента с неподвижните уреди, без субсидии е най-рентабилен, но той най-малко зависи от е, потреблението на горива. И все пак чудовищни са разликите по страни. Ако Италия, Франция и други, да, кое беше и Холандия, това са трите страни, които имат огромни по размер пропуснати ползи от данъчни облегчения. С какво се обяснява това? Имат повече траулери, повече мрежи гъргър или какво? изчисленията на пропуснатите ползи са изчислени по потреблението на горива на национално равнище и ставката на данъчното облегчение за горивата, които сме използвали при изчисленията. Ставките са различни в различните държави и членки. Това е разликата между цената на горивата на пазара и а, субсидираните горива за риболовните кораби. Това са данни на ОИСР, които бяха допълнени с информация, получена от а, експерти. А и нямахме никакви по-добри данни за ползване. Според нас данъчната ставка за дизела е най-уместно да се вземе, защото дизелото гориво е най-широко разпространеното в света. the rate of fuel tax exemption, although Казах, че има различия между държавите членки в ставката, но ние сме взели и общото потребление. Страните тук в челото на таблицата имат много високо потребление на гориво, през годината. За периода 2002-2011. И така или иначе мога да отбележа, че за някои страни имахме данни за целия период от 2002 до 2011, докато за други само последните няколко години. потреблението на горива на европейско равнище, но и по държави членки като цяло намалява. За някои страни имаме само частични данни, което означава, че при тях имаме занижени стойности. В други имаме пълно отразяване на реалното потребление. да обобщя, най-голямо значение е имало потреблението. За Великобритания, например, има много висока данъчна ставка за горивата. И за това Великобритания не е първа в тази класация на страните по пропуснати приходи от субсидирани горива. Много ви моля да включите микрофона си. А за правилата за данъчни облегчения по Международната морска организация. Директивата влиза в сила 2003 година. Не съм съвсем сигурна, но тя е приета за да подпомогне рибарите да се приспособят към променените цени на горивата – Uh, subsidized in, uh, in Europe, we also have this kind of exemption. So, um, but I'm not totally sure. Не съм съвсем сигурна кои са основните е, причини. Казвате, че за Испания целият флот е освободен от е, данъци по горивата, това доста ме впечатли. Не знам дали е вярно, но вие го казвате. Разбира се, не мога да го поставям под въпрос, но на практика това не е вярно. Защото корабите за далечно плаване купуват горивата си извън Европейския съюз. За това не е вярно. Някои кораби не се прибират в продължение на 2-3 години в Испания. Могат да се намират в Тихия океан или някъде другаде. Така че да, по закон има облегчение, но на практика не е така. За флота за далечно плаване, например, за риболов на тон, ако направим сравнение с трети страни, ще се окаже, че потреблението не е в Европейския съюз, не е в Испания. Така че не е вярно на практика флота за далечно плаване не е освободен, не ползва облегчения. Горивата се купуват в други региони, където се намира, не в Европа. Така че трябва да се помни това, не бива да се изпуска. По-специално за този сегмент за флота за речно плаване. Благодаря. прекрасно е да коментираме така а, оживено едно и също нещо, всъщност, а, именно данъчно облегчение. Аз съм убедена, че темата заслужава задълбочено проучване, тъй като има много изключения и ние като изследователи не може да знаем всички тези неща. Още повече предвид на краткия срок, ние направихме каквото можахме да организираме вече наличната информация. Но темата е изключително интересна и би било чудесно, ако, му, ако се задълбаем а, в темата, защото очевидно е нейното значение. Струва ми се също така, че вие казахте 64% е за дънния риболов. Пелагичния, който е по-малък, получава по-малко субсидии. Ня... Госпожа Фрага постави този въпрос, защото някои държави има само частично облегчение е, на ЦИЗа за далекоморския флот. Е, явно има разлики в различните сегменти на флота, но все пак. Както казах, за този анализ е особено важно да се отчитат няколко съображения. Не всички сегменти са на лице във всяка държава. Освен това, различни неща се включват в различни държави, когато се говори за пряко субсидиране на доходите. А анализа отразява тези ограничения, с които се сблъскваме. Ако една държава има малко има някакво облегчение, то възлиза на голяма стойност, като а, пряка субсидия, да речем, а, за сейнери, но друга държава няма сейнери и няма изобщо такова облегчение. И е, в такъв случай съпоставката на тези данни, както можете да си представите, не е никак надежна. Друго е да се направи един задълбочен анализ, като имаме десегрегация на данните по-ясни разбивки, по-добро тълкуване на променливите и променливите да, да са данни, които събират държавите членки, защото преките, преките субсидии за допълване на доходите е такъв вид информация. За това моля за голяма доза предпазливост, когато ползвате резултатите от това проучване. Благодаря, госпожа Лавен, думата. А, да, мисля, че не ни притиска времето и темата е много интересна, така че с ваше позволение. А, гледах а, таблица номер 4 в проучването за рентабилността и там има примери за сегменти на флота, където а, субсидиите за дохода значително влияят, увеличават нормата на печалбата. В Полша, например, където за сегмента за лов на, с въдици е под 184%, а пък с субсидиите 22%. Това се набива на очи. В Великобритания за бим траулерите, е един много спорен метод на риболов, отново почти двойно увеличение на нормата на печалбата. Дали Великобритания включва субсидирането? Да, аз мислех, че това ще е интересно и нося тази таблица. За Великобритания а, няма информация в тази таблица. За Полша тя също не е включена, но за нея знаем, че много средства се похарчиха за извеждане от експлоатация на а, риболовни съдове и затова получавам тия високи стоености. За Великобритания не мога да видя тук а, данни. В момента, както каза господин Мартенсън, вземаме данните, които ни изпращат държавите членки. Правим някои засечки, по-скоро за да се уверим в качеството на данните. Примерно, те ни дават данни в различни таблици, и просто правим някои изчисления, за да видим дали ще излязат същите резултати. Засичаме данните. И а, е, смятаме, че може да ползва данни, които звучат надежно. И друго, ние само ползваме данни, които ни дават и те не ни дават никакви допълнителни пояснения. Затова за Великобритания в момента нямам данни и не мога да ви отговоря. Тоест, това, което говорим е необходимостта от хармонизация на отчетността при субсидирането, за да можем да правим сравнение. Да, това ще се прави в, бъдеще. Ще имаме по-добро описание. Има съгласие за това. какво, по-добре да се описва какво означава пряко потребление, общо съвкупно прякото потребление. Например, разбрахме се субсидиите за временното прекратяване на риболовните дейности да се изключат, субсидиите за инвестициите също. Има един дълъг дебат по тази тема. Сформирана е група от експерти, които се опитват да разберат какво да се включва и какво да не се включва според а, отчитането на данните. Аз като учен мога да кажа, че всичко, всички данни трябва да не се дадат а, в разбивка, за да може ние да си направим изключение. И когато говорим за брутна печалба, да сме сигурни, че сме в, включили правилните данни в опитите си да определим, примерно, нетната печалба. А, изобщо данните трябва да се хармонизират и на, в държавите членки, иначе ние не може да даваме а, каквито и да е надежни заключения. А, благодаря господин Анхел Калмо Сантос от е, Генерална дирекция Мари от Европейската комисия има думата. Благодаря, господин председателю. Първо трябва да признаем, че работим в тясно сътрудничество със съвместния изследователски център, така че тези резултати вече са ни познати. Искам да кажа, че благодарение на усилията и на комисията, и на научните изследователи, вече можем да подаваме някакви важни социално-економически е, изводи. Това не беше възможно преди няколко години. Разбира се, че трябва да се подобри качеството на тези економически данни, особено когато става въпрос за субсидии. Така както каза вече и колегата, в момента съществува дебат в самия съвместен изследователски център, в сектора риболов, за да могат да се съберат надежни данни. Вярно е, че не сме приключили този процес и се надявам следващата година да има много повече яснота. Ето така е очертана общата картина. Трябва да се знае просто, че има много големи различия – в действителност данните се основават на проведени изследвания от ОИСР, а ОИСР в анализа си казва, че наистина данните трябва да се обработват предпазливо. Така че за това трябва и предпазливо да си вадим заключенията за различията в държавите членки. Освен това, друг извод се налага, и колегите го казаха, а това е и свързано с зададените въпроси, Става въпрос за приноса на риболова в абсолютна стойност, т.е. около 0,9% от брутния вътрешен продукт. Обаче, това се казва в изследването и колегите го подчертаха, непряката последица от този риболов е много по-голяма, отколкото 0,9%. Нямаме точни данни, но цифрите във всички случаи е, ще трябва да бъдат е, адаптирани. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на съвместния начин център, а, на госпожа Алесандра Борео и на вашия автор Ян Мартисон. А, знам, че тези въпроси в този дебат а, а, бяха малко трудни за вас, но целта ни беше да се опитаме да разгадаем някои от а, а, питанките, които се появяват тук и ще бъде наистина добре да се съберат в бъдеще, при бъдещи проучвания, данни за всички държави членки сега. А, Гърция изобщо да не е включено и, е, никакви данни и то по отношение на рентабилността, как може да се доверяваме на тези данни. Отново благодаря за информацията и ще радваме отново да а, се срещнем. Благодаря ви. Сега Точка 19 от дневния ред, с ваше позволение. Разни. Всъщност има един въпрос, именно проекто законодателна резолюция. legislative resolution to be put on the agenda of the... за фонда за морско дело и рибарство. А, знаете, че искахме да го включим а, в следващата а, сесия, но причината е, е, бавни темпове на работа на литовското председателство. Например, а, едва следващата седмица ще може да се договори а, а, мандата за член 26 и 79 а, това трябва да се обсъди в съвета. Говорихме го с докладчиците в Сянка в Страсбург. И сега вече има раз, едно споделено разбиране между тях. И така решението да се включи точката в декемврийския дневен ред трябва да се вземе и одобри от нашата парламентарна комисия, за да може секретарията да предостави тази информация на съответните служби по време на пленарното заседание. За това ви питам, можем ли да вземем решение по този въпрос? Не. Нямаме тази готовност. можем ли поне да постигнем съгласие, да се разберем, да поискаме това да се включи в декемврийския дневен ред, така че да упражним натиск върху съвета. Господин Агню има думата. Длъжен съм а, да кажа, че не бива да ускоряваме приемането на европейско законодателство. Ами, значи се съгласихме. Горе-долу единодушно. Освен изказаното от господин Агни опозиция и така благодаря ви, единствената друга точка по разния да ви кажа за работата на работната група по многогодишните работни планове тази сутрин със съвета и комисията се споразумяхме да се е, приеме междинен доклад, на основата на който комисията ще изготви многогодишните планове по запасите от един вид само и се надяваме, че когато имаме първите многодишните планове по видове, и съответните им запаси, ще можем да постигнем окончателно споразумение. Заповядайте. Да, благодаря. Имам въпрос, защото не участвах в работата на този комитет, не му знам името точно, но бих искала да разбера точно какво е решено. Именно по този най-възлов проблем с съвета – Harvest Control Rule. uh, as a... Като междуинституционално споразумение е договорен толкова а, разводнен, толкова блудкав текст, че никой няма сили да му се възпротиви, защото няма за какво. Би било чудо, комисията да излезе дори когато говорим за запаси от отделни е, видове с е, нещо, което не е достатъчно разводнено, за да бъде приемливо за всички. Това е първото е, споразумение от този тип последните пет години по многогодишните работни планове. Сега можем да продължим с гръцкото председателство и имаме още три месеца, за да постигнем по-комплексно споразумение по а, контрола за правилото за контрола на добива. За сега сме в един първоначален етап. И така, ако няма други въпроси, точка 20, съобщение на председателя относно решенията взети от координаторите. Препоръките са разпространени от секретарията и ако няма възражения, ще ги смятаме за прияти. Датата на следващото заседание е 16 декември от 3 до 6 след обяд и на 17 от 9 до 12.30. Благодаря на всички за участието. До нови срещи през декември. Thanks. See you.